И За това имаме нужда от регионална политика, особено в период на криза, защото това е ефективен и, и бързо средство, за да може всички европейски региони да бъдат подсилени. Много благодаря. По този начин приключва дебата, а гласуването, така както и всички други гласувания по темите, които дебатираме тази седмица, ще се организира по време на сесията първата седмица от месец май. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Всъщност това е и последната точка. Става въпрос за устен въпрос към Комисията за специфичните мерки за заведелските пазари. Кой ще се изкаже от името на комисията? Ще започнем дебата, докато чакаме представителя на комисията и ще започнем с господин Стефан Лефол. Господин председател, аз ще приключа дебата тази вечер. Вече е доста късно. Първо искам да извиня председателя на комисията по земеделието Павло Дикастро, който не е сред нас по причините, които са ви известни, така както и други колеги от парламента, той не можа да напусне страната си, за да дойде да участва в нашия дебат тази вечер в Страсбург. Въпросът, който тук ни занимава, е повдигнат от кризата в сълскостопанския отрасъл. Във всички сектори на този отрасъл знае се днес, че има криза и има сериозен спад на селскостопанските приходи, които засягат и зърнените култури, но и животинските производства, като засягат също така, казвам го от името на Пабло Дикост, Кастро, производителите на зехтин и продължава да засяга и производителите на мляко. Изправени пред тази криза и този спад на цените, Селскостопанската комисия в парламента иска да се обърне към Европейската комисия, за да разбере дали за бъдеще и сега веднага се предвиждат някакви мерки, за да можем да излезем от тази криза и какви могат да бъдат тези мерки, които да се приемат сега в следващите месеци, за да се подпомогнат селските стопани и най-вече да се направи така, че колебанията в този отрасъл да бъдат по-слаби. По-специфично в областта на млечната криза искам да попитам докъде стигнаха мерките, които бяха прияти от парламента и от съвета и по-специално специалния млечен фонд, който беше гласуван. Това е много важен момент, защото когато взимаме законодателни мерки, трябва да знаем след това как се прилагат те. Казва го вече, всички производства днес са засегнати от е, спадането на цените и от дълбока криза на пазарите. И така стигаме до следващия въпрос и до търсенето на отговори. Става въпрос за регулирането на пазарите и за начина по който може да се ограничи това прословото колебание на цените. Когато цените се покачват, никой не се оплаква, селските стопани изобщо не се оплакват, потребителите се опасяват от покачващите се селскостопански цени, които ограничават тяхната покупателна способност и имат съответни отражения върху способността именно на европейски граждани да купува селскостопански продукт. Но когато падат цените по такъв траен начин, тогава производителите се е, оказват в е, много лошо положение, защото техните приходи намаляват и най-вече тяхната способност да инвестират и да подготвят бъдещето се ограничава. Защото селското стопанство е доста тежък сектор, при който инвестициите са нещо много е, сериозно, огромно и най-вече с възвратимост, която идва след дълги години. И така, вие бяхте обявили известен брой мерки преди края на годината за млечния сектор. Бихте ли ни дали някакви пояснения? И втория въпрос. Отвъд млякото съществуват специфични мерки, които трябва да бъдат взети. И искаме да ви зададем следния въпрос. Как средносрочно комисията възнамерява да избягва и да предотвратява тези кризи и това спадане на цените? И по какъв регулаторен механизъм могат да се ограничат и резките повишения и резките спадове на цените. Как работи комисията и как възнамерява да работи за бъдещето? Това са трите момента, които исках да засегна млечния сектор, мерките, които се въведаха и вече по-общо как комисията възнамерява да разглежда колебанията на цените. Благодаря. Комисарио Чиолос пара контестар a la pregunta que le plantea el diputado Le Господин комисар, имате думата за да отговорите. Първо бих искал да отговоря на господин Де Кастро за това, че повдига този въпрос и за това, че създава тази възможност тук да обсъдим този въпрос. Действително, трябва да призная, приходите на селските стопани спаднаха зрелищно през 2009 година и това всъщност е следствие на спадането на приходите им през 2008 година. Това е ситуация, с която сме се сблъсквали много рядко на европейския пазар. Освен това, контекста на европейския пазар е такъв, че се открива все повече към световния пазар – но това става също и вследствие на реформите в съскостопанската политика. Вярно е, че в тази кризисна ситуация млечният сектор беше силно засегнат. Миналата година го видяхме. Видяхме това трудно положение, при което производителите е, бяха сблъскани с тежки проблеми. Но проблемите не са само за млечния отрасъл. Е, но най-общо за съскостопанските отрасли. От една страна се опитваме да въведем някакви интервенционни механизми, с които да спрем спада на цените. Мобилизирахме повече от 400 милиона евро, за да финансираме тази интервенция на пазара. Но така, както каза господин Лефол, Създаде се също така и фонд от 300 милиона евро, за да се даде възможност на държавите членки да подпомогнат най-силно засегнатите млечни производители. Това решение бе взето миналата година, а именно да се даде възможност на държавите членки да определят критерии, според които да се разпределят тези фондове и възоснова на тези е, критерии да се насочат именно към най-тежко засегнатите производители. Трябва да кажа, че тези критерии бяха определени от държавите членки и нямаше задължение за одобрение от комисията. Държавите членки бяха само задължени да информират, да уведомят комисията за избора на тези критерии. Мога да ви съобщя, че всички държави членки, поне доколкото знам, са уведомили комисията за решенията си да приложат тези мерки и са ни уведомили за критериите, възоснова на които ще разпределят тези фондове. А процеса за разпределението на помощите ще започне. Държавите членки имат е, срок до юни месец да раздадат е, тези фондове. И така. Това са фондове, за да постигнем някакъв баланс на пазара и ситуацията ни показва, че действително мерките са ефективни, защото има стабилизация на цените. Разбира се, има все още някакви вариации, но са в разумни граници, в нормалните граници на пазара. Така че вследствие на тази първа мярка на интервенция, помощта ще стигне до производителя. Това мога да кажа по мерките, които вече бяха взети ще повторя и тук, така както го казах вече и пред парламентарната комисия, с която се занимавам с селското стопанство, вследствие на специфичната ситуация, с която се сблъскахме миналата година, комисията си извлича полуки и няма да чакаме да се разработи реформата на ОСП за да ви направя специфични предложения за млечния отрасъл. Предложения ще ви направя след като чуя резултатите от групата на високо равнище, която се събра вследствие на кризата. Този резултат се очаква през юни и веднага след това ще направя предложение пред съвета и пред парламентарната комисия възоснова на техните заключения. И до края на годината, към месента ще направя предложения, които ще ни позволят специално за млечния отрасъл, защото там действително положението беше най-трудно, и ще ни позволят за бъдеще да избегнем, доколкото е възможно, подобни кризисни ситуации. Предложения за решение не само в краткосрочен план, но и средносрочно и дългосрочно. И ще се опитаме да излечем полуки и за други селскостопански отрасли, за които ще имаме нужда да е, въвеждаме подобни мерки. Вследствие на днешните разисквания, може би ще мога действително да направя някакви такива предварителни предложения, защото комисията се отнася с много голямо внимание върху за тези механизми на интервенция. Ще се опитаме да избегнем повтарянето на подобни ситуации, така както се случи в млечния отрасъл. Много благодаря. Много внимателно ще изслушам всички поставени въпроси и накрая ще взема отново думата. Благодаря, господин комисар, и добре дошъл на нашата парламентарна сесия. Сега ще започнем с ораторите, които ще се изкажат от името на парламентарните групи. Първи е господин Питър Яр, който ще се изкаже от името на НП. Две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар Очилос. Мисля, че навлизаме все по-дълбоко в пазарната економика, що се отнася до този сектор – което пък означава, че замеделието ни ще се свърже с световното такова. Това започна да се забелязва от 1 януари тази година. Земеделските продукти като че ли стават по-стабилни и, що се отнася до цени, има по-малко пазарна намеса. Имаше големи колебания в цените, което пък се отрази на доходите на фермерите. замеделските стопани като че ли във всички сектори на замеделието, не само в млечния сектор, ще трябва да имат предвид от тук на на тези колебания в цените. Затова са необходими инструменти, които да ни дадат възможност бързо да реагираме, а не да започват някакви сложни бюрократични процедури добре е да може субсидиите да бъдат залагани по-бързо. Използват се инструменти, разбира се, в изключителни случаи, но е много важно те да бъдат налични, когато възникне случай, да могат да се използват. По отношение на замеделските стопани трябва да създадем а, равни условия за всички на пазара. Господин комисарят говори и за групите, например, на производители, както и на други заинтересовани страни. Те имат нужда от по-добри рамкови условия за своята работа. Би трябвало също така да се предприемат мерки, е, за да няма дългосрочни последици нито за замеделците, нито за производителите. Благодаря, казва председател. Господин Терабела има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. След вашето изслушване, трябва да кажа, неколкократно с удовлетворение чухме ваши изказвания относно вашето намерение да се преборите с големия бич в селското стопанство, именно изменчивостта на цените, която разбира се пречи на селските стопани да гледат дългосрочно напред е, в порядък от 20 и 30 години. Но преди 6 месеца точно с господин Лефол и с колеги подписахме документ, свързан тъкмо е, с производството на мляко за намаляване с 20% на определените квоти, тъй като в момента има свръхпроизводство. Общо взето с 250 срещу 350 бе отхвърлено това наше искане. Вие казахте, че се предвижда регламент, че работи група на високо равнище, но доколкото разбирам, разбира се, състава на групата са висококачествени хора, представени са производителите, но и търговията на едро. Надявам се да не забравяме онези, които са по средата фактически преработвателите между търговците и първичните производители, понеже надбавката иде от преработката. Та надявам се да не ги забравите в е, хода на тази дискусия. И разбира се, всички селскостопански отрасли са засегнати от колебливостта на цените. Истина, когато цените са високи, е, това не е непременно в интерес на производителите, тъй като потребителите се насочват към продукти заместители и когато цените отново паднат, те не се връщат непременно към тези продукти, които са изоставили. Така че питам, господин комисар, е, дали в бъдеще възнамерявате, аз предполагам, възнамерявате да въведете такива механизми за регулиране на цените навсякъде в селското стопанство. Благодаря. От името на зелените се дава думата за 3 минути и половина на господин Хойслинг. Herr Kommissar, es herrscht zurzeit zwar relative Ruhe auf dem Land, aber nicht, weil die Bauern zu... Господин комисар, Семеделските стопани са изключително притеснени и трябва да намерим бързо решение на техните проблеми, а не да чакаме до 2013 година. Както знаете, всички протестиращи много бързо се добират до Брюксел, защото смятат, че там трябва да изразят исканията си. Що се отнася до млечния сектор, трябва да променим политиката, която прилагаме в момента. Интересни са отговорите на тази група на високо ниво, но според мен те не са адекватни на кризата в млечния сектор. Ако искаме да коригираме своята политика, то тогава трябва да поставим под въпрос определени решения, които взимахме в последните години. Например, решихме да няма такова регламентиране, и след това, като че ли е, доста рязко и неприятно бе приземяването след това ни решение за фермерите. Така че необходимо е да видим какви мерки можем да вземем като политици, за да може държавите членки отново да се върнат в играта и пазарите да заработят е, добре. След млечната криза виждаме, че пазара не може да бъде оставен сам на себе си. В момента в земеделието постоянно има сливания, укрупняване и във вестниците чета, че в Южна Англия има, например, стада от крави от по 8000 крави, а в по-малки региони пък направо затварят фермите, защото всичко е разпродадено. Така че не мисля, че създаваме едни равни условия на фермерите, а правим една американизация, укрупняваме нещата в Европейския съюз и този процес трябва да бъде анализиран. Мога да се съгласа с господин Яр по един въпрос и той е свързан с земеделските стопани. тъй като че ли са най-слабата брънка в веригата, защото при дъмпинг на цените те страдат най-много. Трябва да разберем какво искаме да направим за земеделските стопани, да организираме пазара по-добре, така че е, те да не пострадат. Хубаво е също така да почерпим опити от други страни по света, защото имаме право да регламентираме пазара и последните години прибягнахме прекомерно към дерегулация. Отново повтарям, хубаво е да видим как се правят тези неща в други краища на света. Например, канадският модел, е един модел, който е доказал своите качества. Не, че трябва да повтаряме техния модел, но е добре да се вгледаме в тяхната система. Необходимо е също така да се постави ударението върху регионалните пазари, а не тези 5%, които се продават или купуват на световните пазари. По отношение на намесата, на субсидиите, не мисля, че те трябва да се използват ежедневно, е, трябва да останат в миналото. Благодаря, казва председателя. Е, продължаваме нататък с господин Николсън. Благодаря, господин председателю. Първо трябва да кажа, че благодаря за този дебат. Той е много своевременен. Кризата в млечния сектор наистина повлия ужасяващо на много от нашите фермери и това показа как колебанията в цените могат да доведат до срив в този пазар. Това се случва обаче постоянно и то не само ежегодно, а от месец в месец. И по този начин виждаме как всичко оказва своето въздействие върху земеделието. Падането на цените също така бе съчетано и с нашата невъзможност да реагираме бързо. Успяхме да въведем мерки за подпомагане на земеделските стопани, но голяма част от тях трябваше да затворят фермите или пък да претърпят големи загуми. Мисля, че подходът ни трябва да бъде двустранен. От една страна смекчим въздействието на спадането на цените. Но преди това е необходимо да заложим една предпазна мрежа, която да предпазва фермерите от колебанията на цените. От друга страна, да сме сигурни, че нашите инструменти са бързи, ефективни и ефикасни при възникване на криза. И в парламент и на други места се говори за постоянен доход на фермерите. Тази тема, разбира се, не се отнася само за фермерите, а и за потребителите. И мисля, че когато променим общата сълскостопанска политика, бихме могли да направим нещо по този въпрос. От една страна не трябва да уронваме нашата конкурентно способност, от друга страна обаче тази ОСП трябва да може да реагира на кризи в земеделието, за да се стабилизират пазарите и нашите фермери наистина да имат добри доходи, които са устойчиви. Благодаря. Приключихме с изказването от страна на групите и сега преминаваме към отделните оратори, които говорят от свое име. Първо господин Папастамкус. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Пазарите на селскостопанска продукция са подложени на натиск в контекста на днешната криза – и а, при това с а, сериозни колебания на цените, които водят до намаляване на доходите на селскостопанските производители. Общата селскостопанска политика може да съдейства за укрепването, за стабилизирането на селскостопанските пазари. Е, селското стопанство не бива да плаща цената за днешната криза. Някои колеги предлагат нова ориентация, нова насока на този сектор. И а, редица държави и членки се насочват към протекционистки модел. Независимо от това, тук и зъб не се обелва за сигурността, за ефикасността на мерките, каквито и да са те, които биха били въведени в сектора. Мерките трябва да гарантират стабилността на пазарите на цялото селско стопанство, особено в условията на криз. Необходимният е механизъм, благодарение на който да се изправим смело е, лице в лице срещу кризата. И според мен е необходим е, фонд, за гарантиране на приходите на производителите, за гарантиране на прозрачността по цялата е, разпространителска верига на хранителни продукти. Необходима е схема до 2013 и от 2013 нататък, особено в млекопроизводството. И а, е, определено може да а, е, разчитате на нашата подкрепа за такива мерки. Благодаря ви, колега. Две минути се дават на господин Табажди също. Благодаря, господин председател. Дебатът, е, който протече, определено свидетелства за комплексния характер на проблема – господин Тарабела, господин Никълсън и други колеги посочиха това, че целият този проблемен кръг е свързан е, с разпространителската верига на хранителни продукти, а светлината на доклада Бове – проблем за така наречената хранителна верига, който Европейският съюз все така не успява да реши. Тук става въпрос за справедливото разпределение на економическите блага между всички е, брънки на тази верига. Наистина необходимо е да се намери равновесие. Има четири възможности за това. трябва да се сложи край на неолибералния подход, който се свежда до това да, държавата да се откаже от каквато и да било намес. Трябва да видим дали наистина дадена мярка за намеса може да бъде премахната, дали пък не би могла да се използва е, с положителен ефект. Има един е, американски е, начин да се преборим с цикличността в селското стопанство. Има една електронна борса с италиански происход за селскостопанска продукция – това е положителен опит и е, тази борса, която функционира в интернет, може да бъде е, изучена с значителна полза. В Балтийските държави пък е създадена агенция за наблюдение на цените на селскостопанските произведения. Това също е вариант. Господин комисаря подсказа тук възможността за създаването на някакъв фонд за противодействие на рисковете. За съжаление обаче е, в зърно производството това би било крайно скъпо. И все пак съм съгласен с господин комисаря за необходимостта, че трябва да обхванем всички възможности, понеже до сега Съюзът нищо, кой знае какво не е успял да направи в тази област. Благодаря ви, господин Табажди. Не виждам господин Войчеховски не е тук в залата, струва ми се. Господин Дантен получава думата вместо господин Войчеховски. Това е госпожа Дантен, очевидно. Извинете, не виждаме добре. Господин Дантен. Господин комисар, Европейското селско стопанство има своята специфика, която предполага намесата на държавата в полза на производителите и на потребителите. Економическия смисъл на селското стопанство се характеризира поне по три начина. Тук става въпрос за продоволствено обезпечаване, но и за производство на нестопански блага. Тук става въпрос за социална стабилност – е, навсякъде в рамките на националната територия. Разбира се, селското стопанство е в основата на доброто здравословно хранене на гражданите. Какво можем да направим ние? Е, преди няколко дни, господин комисар, един, едно длъжностно лице в е, един от селскотопанските френски департаменти ми даде следната статистика. 2500 земеделски стопанства почти половината от тях са задлъжняли на повече от 80%, някои надхвърлят 100% задлъжнялост. При такава статистика, трябва да призная, че аз самия бях изненадан от нея, възниква въпроса не само за текущите приходи, а за декапитализацията на европейското селско стопанство. По-малко държавна помощ, по-малко държавна намеса, повече ограничения за производители, това определено е коктейл Молотов. Определено, общата економическа криза не помага в случая, но ние трябва да се попитам, запитаме и по отношение на някои решения на комисията, на ваши колеги, господин комисар. Селското стопанство продължава да бъде разменна монета в областта на външно-търговските отношения. Независимо от положението в Европа, засегнати са всички селскостопански произведения вземем отношенията с Перу и с Колумбия, благодарение на сключените споразумения между Европейския съюз и тези страни, ние жертваме нашите производители от крайно отдалечените райони. Благодаря, казва председателя господин Силвестрис. Накрая има две минути. Благодаря. Господин комисар, аз съм от Южна Италия. Моят регион, както и други региони, произвеждат средиземноморски стоки, като например зехтина. Вие говорихте за млечния сектор. Той е важен, но е важен за други европейски държави. Според мен обаче трябва да се вгледаме и в Средиземноморието. В този регион хората напускат нивята. От друга страна, ние говорим за опустиняването, за борбата с климатичните изменения, къде ще гледаме зеленчуци и плодове? Погледнете за постелите ниви. Производителите на зехтин също са обект на такива колебливи цени, постоянно пада цената. Те вече на една трета от това, което беше преди 13 години получават 2 евро на литър. И няма как да си покрият дори разходите. И всички са задлъжняли. Още нещо. Странно. Получават 2 евро, а ние го купуваме на доста по-висока цена. Така че трябва да има някакъв контрол и трябва да направим една ревизия на регламент 2568. Трябва да защитим и потребителите. Не може да говорим, разбира се, за някаква национализация или някаква национална помощ, или както искате да го наричате, но не трябва да има и пряко подпомагане. Обаче, пък ако го няма, то тогава земеделието в Южна Италия, в цялото Средиземноморие ще бъде в криза. Хората, които имат земя сега, не са я спечелили някъде, това е земя, която е земя на тяхното семейство. Там е хвърлена под и кръвта на техните прадеди, така че е, те искат да оставят тази земя на децата си, тя да остане в техните семейства. А какво ще оставят те на своите деца? Ще им оставят само дългове. Трябва да направим опит да съживим е, европейското земеделие. Благодаря, казва председателя. И сега само един е, оратор иска думата. Като че всички останали са заспали, госпожа Асея за една минута. Благодаря. Трябва да стабилизираме пазарите. Смятам, че това трябва да бъде една от основните ни цели по отношение на ОСП. Всички са съгласни с това. По отношение на земеделската политика имаме нужда от пазарни мерки предпазни мерки също така за нашите фермери, пък и за останалите в тази верига. Тази година а, беше доста проблематична. Ще премахнем квотите и tehdä toimenpiteitä jo ennen vuotta 2000. И мерките дори преди 2013 година би трябвало да заработят бързо. Нека да видим как могат да се използват тези нови мерки. И да видим как може да подкрепим нашите земеделски производители, което пък а, да бъде и а, в полза на прозрачността. Благодаря, казва председателя. Някой друг иска ли думата по време на спонтанните изказвания? Думата ли искате? това по какъв повод е? По отношение на това, в което сме в момента, тази процедура. И защо изобщо размахвате синята карта? Имате въпрос към предишния оратор или искате да се изкажете е, в спонтанните изказвания? Добре, имате една минута. Е, Благодаря, господин председател, господин комисар. Тук Имам е, данни за селското стопанство в Германия е, основани на близо 20 000 селски стопанства. Е, през 2008-2009 година средно положението на тези близо 20 000 стопанства се е влушило от 18 000 от случаите е, селското стопанство е източник на е, основен доход за семейството. Отбелязан е спад с близо една четвърт. Разбира се, млекопроизводството е най-сериозно засегнато. Доходите спадат до 30% в този подотрасъл. Благодаря. Е, председателят прекъсва е, ораторката, понеже изтече времето и дава се думата на комисар Чолос, е, за да отговори на всички изказвания от името на комисията. Имате думата, господин комисар. Благодаря, господин председател. Мисля, че дебатът, на който току-що присъствах, е свидетелство за това в каква степен кризата в млекопроизводството е изпълнена с полуки, които би следвало да извлечем, както посочи и самия господин Лефол в стъпителното си изказване. Как тази криза ни кара да се замислим за механизми за регулиране на пазара след 2013 година. Аз съм убеден в това, че общата селскостопанска политика, отчитайки цялото многообразие на селското стопанство в Европейския съюз, следва да е в състояние да е, преследва общо европейските цели чрез мерки, които съответстват на договора от Лисабон, а именно стабилност на селското стопанство, добро функциониране на селскостопанските пазари. Значи, бъдещите инструменти на ОСП следва, между другото, да ни дадат възможност за постигането на тези цели. Има и други цели, разбира се, но това са съществените цели в съзвучие с Лисабонския договор. Мерките за регулиране на пазара, казвам, които биха ни позволили да избегнем или във всеки случай да овладеем ситуации на пазарна нестабилност. И тези мерки са обект на размисъл, по тях ние работим в комисията, за да ги предложим за периода след 2013 година. И аз съм твърдо убеден и осъзнавам, че наред с преките плащания, които трябва да бъдат запазени, разбира се, като се развиват критериите за тяхното изплащане, наред с тях роля трябва да играят механизмите за управление на пазара. Разбира се, пазарът трябва да си действа. Пазарът трябва да бъде оставен на себе си, когато може да функционира. Но аз съм съгласен с, каз... с казаното тук, че спецификата на селското стопанство е основание за държавна намеса. Но тази намеса трябва да бъде точна, прецизна, само да коригира недостатъците на пазара. И именно в този дух е, ще излезем е, с предложения за общата селскостопанска политика след 2013 година. Разбира се, не само млекопроизводството е в тежко положение, е, зеленчуко и плодопроизводството, например, е подложено на сериозни пазарни колебания по отношение на обемите и цените преди няколко години е, в, този подотрасъл е, е, бяха извършени реформи. Трябва да излечем полуки и от натрупания вече опит по линия на сдружаването на производителите. Има какво да се научи и за другите подотрасли на селското стопанство. Трябва да се даде възможност на първичните производители по-добре, по-успешно да договарят изкупните цени и по този начин да се постигне по-голяма стабилност на пазара. Тоест не само държавната намес. Има и други начини, които биха гарантирали доброто функциониране на пазара от една страна, а от, от друга страна благосъстоянието на селскостопанските производители. И разбира се, държавата ще се намесва, когато пазарът не работи, тъй като селското стопанство произвежда обществени блага, не само стоки. По въпросите за така наречената хранителна верига, е, за воденето на преговори за по-правилното разпределение на добавената стойност. В това отношение, разбира се, Европейският парламент е работил, има съобщение на комисията, провеждани са разисквания в съвета. Мисля, че възоснова на всичко това също ще можем да излезем с предложения благодарение на които да бъдат изработени механизми, даващи възможност на първичните производители по-добре да договарят своята търговска наценка. Мисля, че коментирах почти всичко, което се чу в хода на разискванията. Благодаря ви още веднъж за възможността, която ми дадохте да общувам с вас. Дебатът те първа започва. Между другото, аз ще начена обществена дискусия преди да публикувам конкретни предложения за периода след 2013 година. И мисля след тази обществена дискусия и дебатите е, в рамките на парламента, през есента ще можем да излезем с съобщение на Комисията по бъдещето на обща селскостопанска политика, което ще съдържа предложения, вдъхващи повече увереност на селскостопанските производители. Ние се нуждаем от тях, както знаете, не само заради произведенията, които получаваме от тях, а и за благотворния ефект върху териториите. Председателят, закривам дебата, закривам и тази вечершното заседание. Продължаваме утре на 21